изказвания в този смисъл. След на следващото заседание ще бъде представен протокола. Резолюциите, прияти днес, ще бъдат изпратени до адресатите. С това обявявам заседанието за закрито. Желая ви безопасно пътуване. Надявам се да